дневния ред. Преминаваме към другата точка от дневния ред. Европейска стратегия за транспортни технологии с оглед на бъдещата устойчива мобилност в Европа. Давам думата на господин Крамер, който е докладчик. It's okay. Ah. Господин председател, уважаеми колеги, искам да благодаря на докладчиците в Сянка. Много добре работихме заедно, стигнахме до много добър резултат и получихме широка подкрепа в коми... парламентарната комисията. Това е доклад по собствена инициатива, който е в ам, отговор на ам, съобщението на комисията, свързано с транспортни технологии. Ние бяхме на едно мнение, че досегашните иновации в областта на технологиите ам, са недостатъчни и трябва да бъдат подобрени. Целта на доклада е а, европейските политики, свързани с. Ам, иновациите да бъдат приведени в унисон с измененията в климата и опазване на околната среда. Ние не искаме да има а, м, дублиране е, в изследванията, което се случва. Ние искаме а, да облегчим достъпа на малките и средни предприятия до европейските фондове и да засилим изпълнението на трансгранични проекти. А, в момента а, нещата са доста разпокъсани. Изпълнението на проект се свършва до самите граници и ние не можем да постигнем заложени ни цели. Имаме нужда е, от една по-широка дефиниция, свързана с иновациите. А трябва да се смени и поведението на хората. Не става тук въпрос само за иновации. Е, собствеността на превозно средство не е толкова важно, както е било преди десетки години. Ами става въпрос за това как се експлуатира това превозно средство и как се ползва то. Необходимо да се вземе предвид целият жизнен цикъл. Например, електро... хибридните автомобили. Необходимо е да се вземе предвид целият жизнен цикъл производството, експлоатацията и рециклирането трябва да се вземе предвид. Всички сме на едно мнение по този въпрос и казахме, неутралността по отношение на технологиите е важна. Аз не съм инженер и много от останалите докладчици също не бяха инженери. Освен това, европейските институции трябва да са образец. Собствената транспортна служба трябва да е структурирана по такъв начин, че да се намали шума и замърсяването да се използват по-екологично чисти автомобили. Важно е да има прозрачност и ефективност. Важно е да бъдат а, интегрирани а, транспортните носители. Всички видове транспорт, обществен транспорт, ЖП транспорт и другите трябва да бъдат обединени. Не е важно как да се стигне от А на Б, ами важно е да се стига от врата до врата. Швейцарците вече с една крачка пред нас в тази насока. Здравето и безопасността не са взимани достатъчно предвид до сега. А, радвам се, че при намаляването на шума имаше много а, голямо мнозинство. А, знаем, че а, ЖП транспорта има бъдеще в Европа само когато бъде премахнат проблема с шума. Има изследвания в областта и беше установено, че е, когато вагоните бъдат преструктурирани, това ще струва 2 милиона евро и наполовина ще се намали шума. От друга страна имат се 10 милиарда евро, които а, се вливат в борбата с правене с шума. Ами, Нека да направим така, че по-бързо и по-ефтино да се справим с този проблем и да се получи една сесия, в която всички страни са печеливши. Благодаря на докладчица и докладчика. Има четирима, които искат да вземат думата. Започвам с господин Банки Ерик. Elnök úr, е, a jelentésből két pontot szeretnék kiemelni, ahhoz szeretnék hozzászólni. Az egyik, е, amely a közösségi... Благодаря. Искам да подчертая първо, Е, ролята на обществения транспорт. Е, съгласен съм, че това е изключително важна дейност и наистина трябва да се върви е, към интермодалност и да се намалят вредните емисии. Така че иновационната дейност има тук изключително важна роля био, използване на биогаз, на електроенергия, това трябва да бъде приоритетна област. На второ място, здравето. Докладчикът подчертава факта, че транспортните средства трябва да бъдат безопасни а, за здравето и успоредно с това трябва да продължим а, да се движим. Благодаря.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 господин председател, е, трябва да се прилагат технологии, за да има едно поносимо развитие, но трябва да има по-добри транспортни мрежи между отдалните региони и също по-добри европейски транспортни мрежи. Това е необходимо не само за да се насърчава мобилността на работната ръка, но също така и за да се намалят разликите в развитието между отделните региони. Връзките между регионите и трансграничните връзки е, трябва да бъдат приоритет. Ето защо трябва да се инвестират повече средства в научно-развойната дейност е, в е, транспортните системи и това да засяга всички държави членки. Е, трябва редовно и безплатно да бъдат информирани регионалните власти, за да могат да използват по-добре наличните европейски фондове. Господин Билбао, госпожа Билбао. Благодаря, господин председател. Благодаря много, господин Крамер, за това, което вие и вашия екип сте свършили. Наистина, с удоволствие, удоволствие за мен е да работя с вас по този толкова важен въпрос. Този вид мобилност е ключ към бъдещата мобилност в Европа. Е, исках също така да включим и опита на потребителите, на местните органи на власт, така че да се развива интелигентната мобилност. Трябва потребителите да играят активна роля при прилагането на тази технология. Именно това е в сърцевината на този доклад и на местно ниво се откриват, се намират много добри нова, новаторски решения. Именно така може да се промени начина на мислене и очакваме и по-голяма активност от органите, които предоставят разрешителни развиват мобилността бъдеще. Благодаря, господин Ферера. Благодаря, господин председателю. Иновациите, това е една много важна тема. Важно е да създадем една интелигентна транспортна система и да се създаде устойчива мобилност. В 60-те точки на този доклад не се казва нищо за действителността, която цари в много страни. Действителност, в която понякога обществения транспорт е подложен на ам, много високо данъчно облагане. Няма толкова ам, бързи и редовни транспортни средства. По този начин мобилността на хората се ограничава, хората са принудени да прибегнат към индивидуални средства за транспорт. В, в, в на доклада се посочат препоръки, свързани с ам, насърчаване на а, устойчивостта, но казвам, това не трябва да е за сметка на гражданите. Тук се стига до противоречие. Госпожа Рединг има дума. Комисията иска да благодари на господин Крамер, който е докладчик, и е, Комисията Транспорт както и целият Европейски парламент за подкрепата си за нашето предложение за да може научно-развойната дейност в областта на транспорта да бъде приоритетна тема. Това е важно както за транспорта, но така и за економическия растеж и за етоста. Аз им искам специално да благодаря за всички конкретни препоръки и предложения. Комисията ще ги разгледа и е, сигурно ще е, приеме много от тях, защото ние е, по Хоризонт 2020 трябва да се справим с предизвикателствата на транспорта е, и да определим приоритетите за нашата транспортна система, за да има по-ефективна е, е, система, която да опазва околната среда, за да могат целите ни по мобилността да постигнат своите конкретни цели. Отново ви благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Дискусията е приключена. Гласуването ще се проведе утре в 12 часа. Следващата точка е доклада на госпожа Кекош. Прилагане и въздействие на мерките за енергийна ефективност в рамките на политиката на сближаване.